Тоест, ние не гониме 100% единно мнение преди гласуването утре, а утре ще има едно редовно гласуване. Въпреки това се надявам да има широка подкрепа, което би било отлично и ще спечелим след това и преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря, господин Мандерс. Дебатът приключи. Гласуването по доклада на господин Мандерс е утре. Следващата ни точка е доклад на госпожа Рюле нови тенденции в обществените поръчки. За 4 минути давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество и за добрия резултат в комисията. Искам да подчертая най-важните моменти в моя доклад. От една страна ние се нуждаем повече правна сигурност за всички, за възложителя и изпълнителя и по-добре регулации. Моят доклад подчертава важното значение на обществените поръчки по време на криза но доклада ми критикува също комплексното взаимодействие между европейското законодателство и националното прилагане на европейското законодателство, което да не води до бюрократизиране на общ... процедурите по обществените поръчки, както беше през 2004 година да не води това до много голями разходи по правни консултации и така нататък и е, в тежест да бъде на, към иновациите и качеството. Често има обаче правна неяснота, често се избира най-ефтиното предложение вместо най-доброто предложение. Е, имаме от комисията а, помощ, говорим за социалната отговорност също, както и иновациите комисията трябва да извърши допълнителна работа в тази сфера. Една по-добра координация в рамките на комисията е крайно необходима. Правните неясноти бяха отстранени през последните години и беше засилена а, позицията на възложителя. Документа не излиза извън своето приложно поле, но всичко това, което беше изяснено, поставя ясни рамки и това иска да го поясня и в моя доклад. И накрая въпроса с концесиите в услугите, където в нашата комисия имаше големи разлики в мненията. Моята позиция не е нова. Концесията в услугите съзнателно беше извадена от директивата за обществените поръчки, за да се създаде по-голяма гъвкавост и да се отговори на културните различия. Тази концепция беше подкрепена от всички заинтересовани лица. Това са комуналните съюзи, предприятията, индустриалните съюзи, синдикатите и най-накрая неправителствените организации. И това исках ясно да го подчертая в моя доклад. Още едно нещо искам да спомена, което е много важно. Обществените поръчки не бива да водат до това избрани институции да загубят политическите си права. И когато установяваме, че в много общини се взимат решения относно обществените поръчки, при снабдяването с кафе или при други продукти, смятам, че трябва да се каже това, че е много важно в такива случаи комисията да помогне на комуните и ако те правят а, грешки, да ги консултира. Вместо това комисията създава нов а, процес срещу Нидерландия и я е опреква в такива случаи. Това е контрапродуктивно, тъй като политическите решения а, а, се по този начин провалят. Благодаря. Сега забелязвам, че няколко оратори биха искали да изразят становището си. Моля, помнете, че всеки от вас има по една минута. Най-напред давам думата на господин Енгел. Благодаря, господин председателю. Искам да започна изразявайки поздравления към докладчицата, като и благодаря за е, работата и по същество, както и за нейната достъпност е, по време на е, общата ни работа върху този доклад. Смятам, че тук е, има един ключов момент увеличаване на правната сигурност и за това сега не е необходимо да предлагаме нови нормативни актове на всяка цена. Би трябвало по-скоро е, да а, е, усъвършенстваме прилагането на действащите, да ги направим по-разбираеми, по-достъпни за тези, които ги прилагат. Госпожа Руле поставя чувствителни въпроси, които са били предмет и на спорове в комисията. Искам да подчертая, че доколкото имаме информация, че комисията възнамерява да ни е, предложи нови нормативни проекти, това трябва да става съобразно необходимостта от усъвършенстване на функционирането на вътрешния пазар. Никакви други а, е, причини не могат е, да оправдаят приемането на нови нормативни актове в този отрасъл. Благодаря, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Драги колежки и колеги, моята политическа група с удоволствие би гласувала за този доклад на госпожа Рюле, защото има много положителни елементи. Но, за съжаление, има три момента, които не можем да ги приемеме а, така, как са записани в доклада. От една страна, не беше възможно госпожа Рюле да приеме, че ни е нужна правна рамка по услугите. Това е от економически интерес. От друга страна, точно правната сигурност в областта на социалната дейност е недостатъчно засегната в доклада. Това е недостатък на доклада. И е третата точка, която не можем да приемем е отказът по отношение на концесиите за услугите. Не може да се каже просто ние не искаме. Съда всичко е вече е регулирал. Това е не политическа реакция. Смятам, че е важно съм ясно да кажем какво искаме, когато знаем, че Европейската комисия подготвя правен текст. Важно е да кажем какво искаме и да нас призовем Европейската комисия да, да следва това, което съдът е решил и да, да даде необходимата правна сигурност. Това е нашето изискване. Затова имаме една альтернативна резолюция, която сме внесли и молим колегите и колежките да гласуват за нашата альтернативна резолюция. Благодаря. Благодаря, госпожо Гепхарт. Господин Бусой иска думата. Президент. Стимai colegi, domnule comisar, o felicit pe doamna raportoare pentru munca Благодаря. Бих искал да поздравя докладчика за този доклад. Съгласен съм, че е необходимо да се европейското законодателство и това беше и за обществените поръчки, където трябва също така и да се увеличи прозрачността. В Румъния, например, ние имаме много сложно законодателство и много процедурни проблеми и недостатъчно добро прилагане на законодателство. Като резултат от това ние не можем да получим достъп до структурните фондове. Имаме нужда от по-ясно, по-простено законодателство, което да улесни ситуацията. Също така бих искал да се спра на въпроса за най-низката предложена цена. Съгласен съм, че не трябва да се възлагат обществените поръчки само възоснова на този критерий. И цената не трябва да бъде единственият важен критерий. Ние трябва да отчитаме това, когато преразглеждаме законодателството. Възложителите трябва да имат повече гъвкавост, но тук трябва да сме много предпазливи, защото ако нямаме ясни критерии, ще отворим котията на Пандора и ще отворим вратата за правна неяснота и корупция. Господин Харбор, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Като контрадокладчик от своята група, но и като председател на отговорната комисия, и аз искам да благодаря на госпожа Рюле за наистина важния доклад. Срамота е при странните правила на този парламент, че толкова важен доклад за възлови елементи на вътрешния пазар и обществената политика се разисква само в пределите на едноминутни изказвания. Приветствам това, което господин Таяни каза също. Искам да му кажа, че обществените поръчки са основен инструмент за стимулиране на иновациите и предприемачеството в Европейския съюз. Е, сега, знаем, че вие в момента гледате стратегията и ще е, вземете предвид много от нашите идеи, но е, сърцевината на проблематиката се свежда до това, че е, нормативната уредба е, е сложна, объркана и е, много държавни органи възприемат законодателството за обществените поръчки като тежест, а не като възможност. Бихме искали, господин комисар, да предложим възможности на малките и средните предприятия да иновират, да се разработват зелени продукти, зелени услуги. Всъщност искаме нашето законодателство да бъде опора на новаторството. За тази цел обаче комисия Комисията трябва да се вслуша в препоръките, е, включени в доклада и да действа съобразно тях. Благодаря. Ти верейне обстараване е саяви ако учени Благодаря. Обществените поръчки са много важна възможност а, държавните предприятия да доставят необходимите стоки. Важно да се избегне корупцията, но е важно също да се опростят процесите, е, за да може да се взимат по-кратки срокове решения. В тази посока трябва да се движим. Опитът показва, че добро решение би било е, да се публикуват договорите, например, в интернет. Така можем да бъде убедена обществеността в правилното решение. Е, този опит сме натрупали в самоуправлението на общините. И по този начин обществеността може да следва решенията на общините. Благодаря. председателю. Смятам, че докладата за обществените поръчки който бе прият с абсолютно мнозинство в Комисията за вътрешния пазар, ще даде на Европейската комисия много важни насоки за бъдещата и работа. Необходимо е това законодателство да е много по-достъпно за малките и средните предприятия. Държавните поръчки трябва да са по-достъпни за тях, по-лесно трябва да се контролират. Голяма част от обществените поръчки са свързани с строителния сектор, където има много големи съмнения за корупция. Много съжалявам, че не се възприе моето изменение комисията да направи обществен портал, където да се прави сравнение между цената, при която е спечелена поръчката и действителната цена, до която се е стигнало в резултат на изпълнението на поръчката. Това все още е, е предпоставка за съмнение. Трябва корупцията да се изкорени. Само тогава обществените поръчки ще бъдат изцяло прозрачен процес, който ще се възприема с доверие. Благодаря, госпожа Цикъл. Благодаря, господин председател, господин комисар. В Европейския съюз 16% от брутния вътрешен продукт е стойността на обществените поръчки. Това означава, че всички европейски предприятия трябва да имат достъп до процедурите. Директивата за услугите изисква всяко европейско дружество да има възможност да предлага услуги, включително в диалогов режим. Говорим за електронно правителство и управление. Същевременно трябва да има и открити електронни поръчки, електронни процедури за възлагане на поръчките. Аз приветствам решенията, свързани с акредитираните доставчици и е, усилията е, за е, възприемане в европейски мащаб на електронния подпис. Европейските правителства са поели ангажимент 15% от обществените поръчки в Европа да бъдат възлагани по интернет. В Румъния са възприяти такива мерки и за това вече обществените поръчки са по-прозрачни като процедура и много по-широк е достъпът до техния пазар. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми господин комисар. От моя страна искам да благодаря на госпожа Рюле и докладчиците в Сянка за този солиден доклад. ЕНП е доволна с това, което е записано в този доклад. Ние сме се съгласили на определени компромиси. Общо взето този доклад е добра основа за по-нататъчна дискусия с Европейската комисия по редица теми. Е, госпожа е, Рюле засегна някои въпроси, как могат да се дадат на държавните органи е, за документи по социални критерии и доколко отговарят на вътрешния пазар. Госпожа Енгел спомена концесиите в услугите трябва така да се организират, че да отговарят на вътрешния пазар. Аз съм а, съгласен с двете, че можем да приемеме ново законодателство само тогава, когато е ясно предимство за вътрешния пазар. Мисля, че добър компромис постигнахме. Ще се радвам ако накрая социалисти демократи и те гласуват за този доклад. Благодаря. Госпожа Басеско е следващата. Господин председател, в момента сме в условията на економическа и финансова криза. Това е глобална криза. Моето правителство беше принудено да намали заплатите и пенсиите и да отстрани всички мерки за субсидиране и подпомагане. В тези условия трябва да гарантираме доброто изразходване на публичните средства. За целта трябва да има прозрачно и бързо е, трябва да има прозрачни процедури и бързи процедури за обществени поръчки. Трябва да сведем до минимум възможностите за измами и корупция при обществените поръчките. поръчките. Прекомерната бюрокрация пречи на надлежното възлагане на обществени поръчки и пречи на това да бъдат изпълнявани важни проекти. Ние обсъждахме този въпрос с МВФ и от 1 юни ще влезе в сила заем за подпомагане на подобряването на системата за обществени поръчки. Госпожа Коми. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Економическата криза и финансовата криза имат сериозно влияние върху обществените поръчки. целта на обществените поръчки е да засилят заетостта. Затова е необходимо да се увеличи правната сигурност и да се гарантира простяването. Необходимо е да има прозрачност и това е целта и на дейността на консултативния съвет по обществените поръчки към Европейската комисия. Трябва да интензифицираме усилията ни да се предотврати дискриминацията, която често пречи на малките и средни предприятия в Европа. Бих искала да поздравя колегите с извършната тях дейност и ще подкрепя пригласуването. Благодаря, господин Кели. Ви искахте думата. Благодаря, господин председателю. Наистина, когато разискваме причините за економическата е, рецесия, е, с основание е, посочваме с пръст банкерите, строителите, спекулаторите и прочие и прочие. Но има много проблеми с нашата нормативна уредба. Няма интегритет, няма прозрачност и някакси договорите попадат в едни и същи ръце, които непрекъснато превишават после разходите, а това не води до никакви наказания. Затова трябва процесите от тук нататък да бъдат максимално прозрачни, но трябва да гарантираме, защото а, лицата, които а, предоставят поръчките, ко които са в комисиите, да имат а, максимално необходимите правомощия и максимално необходимата експертиза, експертни познания. Не трябва в крайна сметка да се отделя много време и да се прехосват много усилия за неща, които остават само предварителни по характера си. Благодаря, господин Таяни. Господин председател, уважаеми евродепутати, господин Барние, когато замествам, много внимателно следи дискусиите върху законодателството за обществените поръчки и предлаганите изменения. Ефективното провеждане на обществените поръчки е от основно значение, за да могат парите на накоплаците да се изразходват максимално ефективно. Госпожа Цикал, господин Харбър и други евродепутати поставиха тези разноски в сегашния контекст на бюджетни ограничения. Вашите бележки ще бъдат взети предвид при изготвянето на новия проект. Някои инициативи вече са на път и те имат отношение към направените бележки. Службите на комисията започнаха последваща оценка на директивите за вътрешния пазар. Искаме да е, изясним начина, по който могат обществените поръчки е, биха се използвали за стимулиране на устойчивото развитие, на социалното развитие. В момента подготвяме такъв анализ, анализираме и съдебната практика на Съда на Европейския съюз е, по отношение на обществените поръчки, което ще позволи да откроим пределите на сътрудничеството между публичната и частната сфера. Що се отнася до една евентуална инициатива а, за концесиите, а, по комисията а, е започнала анализ на съществуващото положение, е, който ще бъде приключен през 2010 година, следствие на което ще излезем и с необходимите нормативни инициативи. Ако законодателството е пречка е, за економическата инициатива или за предлагането на нови и по-качествени услуги, е, би трябвало това законодателство да се усъвършенства, като му се придаде по-голяма правна сигурност, като нормите станат по-ясни. В международен план правим всичко възможно за отваряне на пазара на обществените поръчки в основните економики на света, за да се гарантира конкурентоспособността на европейските предприятия. Ние твърдо заставаме за принципа на взаимност. Ще работим съвместно с Европейския парламент и очакваме от него към тази дискусия да проявява, както винаги, открит и градивен подход. Благодаря, господин комисар. Дебатът приключва. Ще гласуваме по доклада на госпожа Рюле утре.